Добро утро, уважаеми колеги. Предлагам да започнем. First of all, I'd like to make some... В началото на заседанието бих искал да направя някои съобщения, свързани с решенията, взети от политическите координатори вчера. Първо, доклада за, по предложение за регламент на съвета за премахването на митата за някои промишлени продукти в автономните региони Мадейра и Зорските острови беше разгледан. На второ място предложение за регламент, който изменя регламента за конкретни мерки за селското стопанство на най-отдалечените райони. ЕНП ще изготви този доклад. Второ, становище на нашата комисия за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета за 2008 раздел 3. Annual Report 2008 Томас Дойч, НП, ще бъде докладчик. Проекто доклада за финансовите интереси на общността НП отново ще изготви. А, ИБП. репорт. Проекто доклад за новите развития в обществените поръчки. ERC получава този доклад. Uh, uh, Що се отнася до изслушването на новият е, комисар, насрочен е за 5 ноември в 17 часа. S&D brazil uh, epp and gue. public hearing изслушване беше постигнато съгласие за следните изслушвания през 2009. Преминаване към по-диверсифицирана система в регионалната политика. Е ЕНП ще изготви предложенията. Неофициална работна група ще бъде създадена с участието на представители на политическите групи. Всички правомощия, свързани с вземането на решение, остават в Реджи. Политическите групи трябва да представят предложенията си в най-скоро време на секретарията. Това трябва да стане до края на седмицата. Ще се вземе решение през месец декември най-късно. И така, нека да преминем сега към останалите точки от дневния ред. От залата Господин председателю, може би не съм разбрал а, добре проекто становището по а, доклада за Европейската инвестиционна банка ще бъде за коя група? За групата на социалистите и демократите. Е отговора. Преминаваме към точка седма но това ще бъде въпрос, който ще обсъждаме, ако остане време, след като мине гласуването. Bonjour, monsieur le président, bonjour mes chers collègues. C'est juste pour euh, Уважаеми колеги, делегацията, която ще посети Франция, направи предложение за разглеждане на центровете за, науч, за научни изследвания, както и за проучване на състоянието на крайните квартали. As far as the delegation is concerned, France, following EPP proposal and combined заедно с е, групата на зелените, ако сте съгласни това да стане. To, uh, to clarify, uh... Искам само да поясня следното. Искам това да бъде предадено в писмен вид. Може би не съм бил достатъчно буден, за да мога да разбера всичко в текста. На второ място. НП не е поискала това. Резултатът идва от дебатите, проведени в групата на координаторите. Мисля, че този дебат беше много добър. Казахме кои са страните. Беше казано за крайните квартали във френските градове. Но това не е политическо решение, това е решение, което беше взето от координаторите. Исках да уточня това. Shall we proceed the vote? Yes, please. Искам да почетая още веднъж, че изготвяме заедно дневния ред за това пътуване и предложението се внася в съседанието на координаторите. Не бива да се отклоняваме от това. Мисля, че и Констанция е съгласна. Okay, thank you. So, shall we go е, I told you before... Е, Можем да продължим. Както казах, точка 7 ще бъде отложена и ще бъде обсъдена след като мине гласуването. Сега преминаваме към гласуване. At the would you please check your electronic Искам да ви помоля най-напред да проверите дали работят е, картите ви за гласуване. Да проверим системата.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 not working. It's not working. No? Yes, or now it's working? Сега вече системата работи. Изглежда всичко е наред с системата за гласуване. Okay. Somebody has a problem. Sorry? Ah, the voting list. The voting. Okay. Yes, we, we wait. We wait a minute until the voting list of the EPP. Ще изчакаме няколко минути, докато бъде разпространен списъкът за гласуване. Yes, please. Yes, please. Ε, καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Από την Ελλάδα είμαι, είμαι νέος βουλευτής. Δυστυχώς δεν έχω κάρτα. Благодаря. Аз съм нов член на тази комисия. Аз нямам карта за гласуване все още. Така че моля да отчетете и начина ми на гласуване чрез дигане на ръка. uh, we only we only need the, the electronic vote when, when there is a, a problem eh, when I don't see clear. clear. Okay. okay, we can start. So shall we start with subject? Нека да започнем с гласуване по точка 8 допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществяване в полза на маргинализирани общности. Започваме с 12-то изменение, устно изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. При това положение изменения 13, 14 и 15 отпадат. Изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трето изменение отпада. Извинете, поправя се председателят. Гласуваме изменение трето. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменения 4 и 5 ще бъдат гласувани заедно, защото са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Приема се. Въздържали се всъщност? Няма. Приема се. Седмо изменение отпада. Осмо изменение отпада. Не, поправя се председателят. Трябва да гласуваме сега изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение първо. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Девето изменение. Кой е за? False if eight is adopted. Трябва да се гласува това изменение. То отпада само ако 8 беше гласувано. Т.е. трябва да се гласува. Кой е за девето изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Единайсто изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по именно гласуване за целия документ с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Тридесет гласували, 34 за, трима против, един въздържал се. Проекто докладът се приема. Поздравления за докладчика. Now we proceed to the subject Преминаваме към гласуване на точка 9. Предложение за решение на съвета за Европейска година на доброволчеството. Гласуваме пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19 изменение. Разделно гласуване. Първа част.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 Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 21 во изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двадесет и второ отпада. Кой е за 23-то изменение? За, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 26-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Девето изменение. И 27 се гласуват заедно, защото са еднакви. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 28 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 29-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 30 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против? Приема се. Единайсто изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 31 изменение е оттеглено. Гласуваме изменение първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. Тринайсто изменение с устно изменение. Виждате текста. Кой е за? Против? Приема се. 14. Кой е за? Против. Приема се. 15. Изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Do you want to check? Електронна проверка искате ли? Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Номер 16. 16 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение отпада. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, гласуване за целия проекто доклад, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Всички гласуваха ли? Проекто установището е прието. С 38 гласа за, един против и двама. въздържали се. Поздравления за проекто доклад, за докладчика по установище. Сега искам да дам думата на господин Кирилов, но той още не е в залата. Yeah. They're gonna prepare the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 И е, ще, предложа, ще ви предложа на вниманието нашата програма. Исках да ви кажа нещо за това, което се случва в тази програма. Това е важна програма, която дава данни за динамиката на регионите и тяхното развитие. Сега за мисията и бюджета ще говоря, след това за програмните приоритети и напредъкът в момента. След това ще говоря по някои примери, свързани с резултатите от нашата програма. И накрая няколко заключения за бъдещето, сътрудничеството, обмена на данни и така нататък. И така, ние се финансираме от структурните фондове. Това е програма, свързана с целите за сътрудничество на отделните региони в Европейския съюз. Ние подкрепяме разработването на политики с факти по отношение на развитие, тенденции, въздействие на политики, които оказват въздействие върху развитието на регионите. Нашата мисия е да даваме информация в сравнителен план и по-специално да видим какъв е потенциала за развитие на отделните части на Европа. 47 милиона евро е нашия бюджет, от които 75% идват от структурните фондове. Останалата част се финансират от държави членки. Имаме 31 държави членки, извинете, поправя се оратора, 27-те държави членки, плюс 4 страни партньори. Ние сме програмата, по която имат участие най-много държави, що се отнася до структурните фондове. Държавите с които си сътрудничим извън Европейския съюз, Исландия, Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария. Имаме пет програмни приоритета. Първият е свързан с приложна научна дейност, за да се опитаме да разбираме по-добре динамиката на територията на Европейския съюз. Имаме 6 проекта, които се развиват в момента. Виждате ги. Фокусираме се върху градските агломерации, функционалността на тези региони, тъй като считаме, че това е един изключително важен фактор при създаването на стратегиите за бъдеще. След това възможности за развитие в отделни селски региони, имайки предвид, че има най-различни селски райони в Европа. Освен това се занимаваме с миграционните потоци в един от приложните ни проекти, цена а, на енергията. Преди година и половина занимахме с тази тема особено. Въздействието върху регионалната економика при колебанието в цените на енергията правим, разбира се, оценка на въздействието, защото знаете, че особено политическите партии имат нужда от такова. И след това се занимаваме с климатичните изменения в нашата програма. 11 нови проекта подготвяме, които в момента са в все още в възможност за кандидатстване. На 11 приключва е крайния срок за подаване на предложения. Ключовите думи се виждат тук. Те са подбрани и от всички държави членки и не членки и съответно Европейската комисия, която е нещо като съветник по тези въпроси. Разглеждаме всичките тези въпроси до края на годината, началото на друга трябва да подпишем договори по тези проекти и съответно се надяваме да се появят и съответните резултати. Някои от основните думи са привлекателност на европейските региони и градове, начини за ползване на територията, териториално сътрудничество. Това е нов елемент при създаване на политики за създаване на по-големи функционални а, райони. Виждате, сега има такъв район в Прибалтика. Достъп. Достъпът е изключително важен и той е един от нашите приоритети и в регионален контекст, и в гледна точка на Европейския съюз. Малко по-късно ще покажа карти по този въпрос. След това имаме още един елемент, който е свързан с развитието в вторичен план, след това конкретните територии, които се споменават в договора, който е подписан вчера от президента на Чехия и в момента се доратифицира. Може би си спомняте, че има конкретни територии, които се споменават, що се отнасят от териториалното сближаване, като например планинските райони, не гъстонаселните райони и ние се опитваме да създадем едно ниво на познания в европейски мащаб. Економика на знанието също е важно, континентални териториални структури и изобщо разглеждаме Европа на фона на целия свят и я сравняваме с други територии. А, вече имаме един проект в една предходна програма, която се занимава с това и това всъщност е последваща етап на вече предоставянето общи услуги, европейските морета, що се отнася до териториалното развитие, връзката между това, което се случва по море и това, което се случва на суша. Това е много важно. След това последващи дейности, свързани с оценката на въздействието. Опитваме се да прегледаме съответните директиви по отношение на тяхното въздействие върху териториалното развитие. Както казах, всички тези теми се определят от държавите членки Европейската комисия, както и страните партньорки по програмата ЕСПОН. Това е един елемент на програмата, който се развива отгоре надолу, но правим и обратното, отдолу нагоре. Опитваме се да използваме информацията на ниво Европейски съюз, що се отнася до конкретни проекти, заедно с заинтересованите страни. Тоест, заинтересованите страни излизат с идеи и когато в политическия процес те искат да включат европейско измерение в своето мислене за бъдещето, ние го подпомагаме. Имаме няколко проекта, които текат в момента с различни групировки от заинтересовани страни. Това могат да са региони, неправителствени организации. На тази страница виждате а, агломерационните економики. Манчестър, Барселона, Дъблин и Лион участват като заинтересовани страни. А, след това се занимаваме с въпроса за островите, европейските острови като това се подпомага от Министерството на економиката и финансията на Гърция, заедно с девет други заинтересовани страни. Изключително важен проект, според мен е третият, в който се опитваме да създадем метрополитни региони, които да се състезават с други градски райони, които имат полицентрична структура и разглеждаме района около Люксембург, както и Южна Германия, Франция и Швейцария. Имаме един друг проект, който се опитва да навлезе по-навътре в това, защо определени региони се развиват по-добре, а други не. Имаме различни сценарии, които се разработват, които се тестват в по-малки региони Например, в Барселона, в Торино и така нататък. След това разглеждаме териториалното разнообразие. Един проект, ръководен от отделни министерства. Но това е изключително важно. Особено в един процес, който се опитваме да задвижим отдолу нагоре, за да може да има анализ, който да предоставим на заинтересованите страни, да им дадем възможност да разгледат потенциала си за развитие и аналитичната част на тези проекти е напълно финансирана от програмата ЕСПОН. Имаме а, няколко нови допълнителни анализа, които са фокусирани и целенасочени. По-настоящем, по новите проекти, поискахме нов изразяване на интерес и всъщност се говори, че такъв тип проекти а, ще се радват на голям интерес от страна на региони, на градове в цяла Европа, така че очакваме а, да получим много предложения за проекти. А, освен това, разбира се, ние имаме една роля, ролята на научна програма или програма, която почива върху науката, защото имаме професори от университети, а, които работят заедно с частни партньори, които всъщност извършват а, самите анализи и проучвания за нас. Ние генерираме един вид една научна платформа, която се опитваме да документираме и малко по малко да се получи една платформа за териториално планиране на научна основа. Един от основните моменти в този процес е нашата база данни, базата данни ESPON. Е нови показатели ще бъдат включени, много повече от тези, които предлага Евростат, тъй като ще покриваме всички региони в Европа. Това ще бъде достъпно посредством нашия вебсайт. Имаме различни методи на картиране, които биха могли да подкрепят този научен процес на изграждане на европейска зона за а, научни изследвания на териториалното планиране. Има един а, друг проект, а, който се нарича териториални показатели. Те обикновено са а, трудни за разработване, а, и ние всъщност се опитваме. Между другото, веднъж се опитахме, но някак си не се получиха нещата, защото нямаше голям интерес, докато сега, докато тече а, е, а, е, този търг в момента за нови проекти, се опитваме да прокараме това отново. След това има и много капитализация, която тече в момента. Ние публикуваме много неща. Не съм донесъл част от нашите материали, но имаме различни публикации, които излизат. Работим и по това, което наричаме териториално наблюдение. Това са кратки документи от около 20 на страници, които включват и карти, които са изключително фокусирани върху определени наши четци или слушатели, групи, да речем вашата комисия. И аз с удоволствие бих ви предоставил такъв тип а, документи. Освен това, ние работим по един а, синтез а, около 100 страници а, който да предоставя цялата информация в постбит вид на всички, които изготвят политики по отношение на основните доказателства, които са събрани, развитие на политиките на базата на нашите изследвания. И освен това, трябва да кажа, че има една децентрализирана структура в нашата програма, която е, е бюро за контакти във всяка страна. Единствената държава, която го няма, е Лихтенштайн. Е, Швейцария покрива Лихтенштайн. Така че по принцип имаме 30 е, контактни бюра за контакти в държавите членки, които се опитват да извлекат максимална полза от този транснационален контекст по отношение на резултатите, които постига нашата програма. И в резюме, е, тази информация, която подадах е, за нашата програма, мога да кажа, че ние сме някъде на средата на пътя. До година пред, предполагам, че ще бъдем малко по-напред. Ето ви различните дейности на този слайд, които текат или които ще завършат 2013. Това е програмния ни период. Обикновено проучваме интереса в заинтересованите страни за темите, свързани с приложните ни проекти. И второто такова проучване ще бъде следващата година. Силно се надявам, че сте съгласни с мен, че бихме могли да интегрираме и членове на вашата комисия в този процес, за да може да има и политически интерес за вида теми, които би трябвало да бъдат доразработвани в такива проекти може да се обърнем към вас средата на едната година по този въпрос. Сега аз доста говорих за програмата ЕСПОН, но а, това е само една малка част от резултатите, които сме постигнали. Ще започна с този слайд. Той е изключително интересен отношение на картографията. Виждате тук Европа в ляво, ако дадете на всеки регион пропорционална тежест спрямо размера на населението, а в дясно същия тип картография, свързана с БВП на глава от населението. Ако Европа беше изцяло балансирана, всички имат едни и същи условия, то тогава виждате е, едната от картите, а в този случай ние показваме дисбаланса, който, който а, може да се наблюдава на територията на Европа. Има отделни предизвикателства, които са изключително важни. Вие сте запознати с голямата част от тях и голямата част от тях имат а, а, своето въздействие върху териториите, тъй като оказват въздействие върху градове, върху региони и така нататък. Економическото развитие и настоящата рецесия която може би е, вече приключва, може би се движим в правилна посока. Но тя ще оказва своето въздействие върху регионите през следващите години. Произволно всъщност е, в различните региони има закриване на фирми, на производствени мощности но в момента се намираме в един период на засилваща се глобализация и чисто от териториално погледнато този фактор е много важен. Сега е периода на азиатските економики, които стават доминантен фактор в света и що се отнася до регионалното развитие, вече не може просто да разглеждате само себе си или само съседите си, а трябва да включвате и по-големи територии, когато а, разглеждате своите стратегии, за да може да се включат всички активи, когато имаме регионалното развитие на Европа предвид. Климатичните изменения. Когато мислим за тях, трябва да видим какви са новите възможности за развитие, които ще възникнат в определени райони на Европа – не само да разглеждаме кризата или отрицателната страна на климатичните изменения, а да търсим и нови възможности. Демографските промени. След няколко слайда ще говоря за това отново. Енергийните предизвикателства, засилването на транспорта, отново малко по-късно. Мога да кажа нещо по въпроса, а през следващите 10 години това ще бъде още по-силно особено при разширяването на Европейския съюз, което е на дневен ред. И сега една серия от карти, които показват демографското развитие, което е част от един от сценариите, които сме разработили. Това е един стабилен елемент при изграждането на сценарии. Виждате една средна възраст от около 50 години, там където цветът е най-тъмен, Виждате къде са разположени тези региони в Европа, където ще се забелязва такова застаряване. Ако погледнете натиска, що се отнася до миграция, може да видите, че голямата част от нарастване броя на населението е в Северна Африка или на юг в Европейския съюз и може да се очаква този натиск, който се забелязва и сега, да продължи. Започнахме да разглеждаме и определените региони, които работят най-силно за развитието на европейската економика и ако разгледате Европа, може да видите, че има голямо фокусиране на дейностите в определени райони. Ето вижте, например, тук в а, този петоъгълник, надявам се да се вижда, там се концентрира половината БВП на Европейския съюз. Около 30% от гражданите живеят на около 50, 15% от територията на Европейския съюз. Така че виждате по един много фокусиран начин използваме територията на Европейския съюз. Има признаци на деконцентрация, има много метрополитани, които се разрастват бързо. На картата се вижда, че новите държави членки на изток и по-периферните части на Европа, ако мога така да ги нарека, имат най-големия ръст на БВП, поне преди да започне кризата. Така че има признаци за по-добър баланс, за по-полицентрично развитие в Европа strategy, of course, this can also be mapped. This is one map which is also, uh, say, made before. Лисабонската стратегия, това е също карта, която беше изготвена преди да започне рецесията. Виждате, че възможностите за различните региони в Европа допринасят за постигането на целите за базиране на знанието европейска економика и има доста големи разлики между тези региони. Може би някои от тези региони няма да използват само възможността за базиране на знанието економика, но и други възможности за своето развитие. Седем от общо 10 региона в Европа имат положителен БВП, положителни възможности за достъп, има тясна връзка между тези два фактора. Тук виждате достъпността, изразена в това доколко хора можете да стигнете за определено време. Тук говорим и за достъп до пазарите. Тук има нужда от многомодален транспорт, сухопътен, железопътен, воден, и прочие. Виждате концентрацията каква е на тази карта. Нещата се развиват по начин, който води до подобряване на достъпа по посока изток. Повечето от държавите там отдават приоритет на сухопътният инфраструктура – за железопътния транспорт нещата изглеждат по-различно. Тук тенденцията е по-скоро към запад. Инвестирането там е насочено върху изграждането на инфраструктура за високоскоростни влакове. За въздушния транспорт има по-полицентрична картина – Нещата се промениха доста през последните години, защото имаше либерализиране на въздушния транспорт. Доста от регионите станаха по-конкурентни и също има достъп и до доста други части извън Европа. Това е тенденцията между периода 2001-2006 в сферата на въздушния транспорт и страните от източните част на Европа се възползват най-голяма степен от тази възможност. Разгледахме също и какви са връзките с промените в климата. Ние следим 11 вида природни бедствия. Това е карта, която показва всички тези елементи, например колко често има различни бедствия, като наводнения, горски пожари, бури и прочие. И по какъв начин трябва да се предприемат мерки за адаптиране към тези фактори. Промените в климата ще засилят рисковете, също все по-интензивни ще стават тези бедствия и ще имат все по-широк обхват. Това може да се очаква и следва да го отчитаме за в бъдеще. Последните два слайда показват мястото на Европа в света. Тук има няколко карти, които показват, е, че в Европа трябва да мислим за това каква е нашата позиция в е, света. Именно за това имаме проект за приложни изследвания в тази област. Разглеждаме какво каква е тежестта на европейското население. Виждаме, че има намаление през последните 20 години. На следващия слайд виждате същата картина, но от гледна точка на брутния вътрешен продукт. Така че ние сме намираме при ситуация, при която трябва да гледаме на Европа в по-глобален мащаб и също да преценим по какъв начин регионалното развитие може да допринесе за всичко това. Лисабонската стратегия е една такава възможност, но от моя гледна точка е много важно всички да разширяват вижданията си, да излизат извън на определени региони, да гледат и извън Европа, да разглеждат метрополните райони в световен контекст. Необходимо е да се възползваме в пълна степен от възможностите на Европа и нейната конкурентоспособност. В Русия, в Азия имат стратегии за развитието на целите им региони, как да бъдат структурирани техните територии и може би има някои елементи, които могат да бъдат заимствани за Европа. В заключение искам да кажа следното. Ние сме тук, за да подпомагаме разработването на политика и за нас ще бъде удоволствие, ако вашата комисия проявява интерес да получи по-задълбочена информация по конкретни теми, веднага след като те са готови също да участвате в някои от мероприятията, които организираме за страните, които са заинтересовани от тази политика. Може би ще ви е интересно да участвате в някои от тези събития. Искам да ви приканя да ни давате информация тогава, когато се нуждаете от допълнителна подкрепа от наша страна. Ние извършваме наблюдение върху динамиката в развитието на териториите. Зная, че се чуват някои гласове на политическо ниво, че Европа трябва да помисли за това да има един непрекъснат а, процес на предоставяне на а, повече информация за развитието на регионите. Относно структурните фондове, имаше известно прекъсване от две години и логиката не е правилна. Ние трябва да предоставяме непрекъснат поток на информация, за да улесним вземането на решение, изготвянето на политики на базата на събраните до момента доказателства. Искам да ви благодаря за вниманието и да ви напомня, че можете да ползвате безплатния ни вебсайт, който съдържа богата информация за нашата дейност. Благодаря ви за вниманието отново. Благодаря, господин Елби. Бяха няколко много интересни информации дадени тук, за мен поне. Аз не очаквах, че една европейска програма ще се занимава с регионалното въздействие на нарастващите цени на енергията но беше установена връзка с демографията, с разширяването на Европейския съюз и това е информация, която може би за някои от нас едва сега става достъпна. Но имате думата сега за въпроси и коментари. Господин Ванислой Ламберт, заповядайте. Вие сте. Dank u wel. Ik ben inderdaad even zeer uh, onder de indruk van благодаря. Наистина беше много впечатляващо колко разнообразна и актуална е тази а, програма ЕСПОН и това, което предлага. Ако направим собствена програма в парламента, ние имаме штур, имаме клубове, наши собствени. Имаме възможност за проучвания, има ли съгласувания между това, което правим ние в нашия дневен ред и това, което е на лице в ЕСПОН? И имам чувството, че известно препокриване има. Че може някои неща директно да се използват от тези, които вие предлагате във вашата програма. Това е първо същи, първият ми въпрос. Е, Начин по който се финансира може би не толкова удачно с тези фази, различни периоди. Иска малко повече информация. Какво би означавало това за нас? Как изглеждат нещата а, с вашата бюджетна рамка? Вие ни представихте вашите работи. Нещата, които правите, са много важни. Лисабонският договор предвижда е едно, е, като много важна териториалното сближаване. По отношение на това, е, сигурно ще трябват още конкретизация. Прилагането в европейските региони. Това е страшно важно, защото има териториално въздействие – ние трябва да видим какво ще е локалното въздействие, какви възможности има. И това е със сигурност много важно за нашата дейност. Един конкретен въпрос. Относно инвестициите за развитие и изследване. специално фундаменталното изследване. Не виждам програми, които да се занимават с него, но ме интересува какво се прави в тази насока във връзка и с Лисабонския дневен ред. Би било хубаво пак да дойдете тук и да ви изслушаме в подходящ момент. Господин Мелбай, можете ли да отговорите веднага? Да, ще се опитам. Радвам се, че има въпроси, които са привлекли вниманието ви и които намирате за важни. Ние също считаме, че всичко това е много важен елемент от цялостния подход, да видим какви са възможностите за развитие, създаването на стратегия за отделни територии, въпроса за енергията е важен. Има райони, където има старо производство Има също сгради, които не са достатъчно изолирани. Тези райони ще бъдат много по-силно засегнати от покачването на цените на енергията, отколкото други. Тоест, със сигурност ще има териториален ефект. Напълно споделям казаното от господин Нистелрой, че договорът, териториалното сближаване изискват непрекъснато наблюдение и следва да се помисли как да бъдат организирани нещата. През последните години забелязваме, че има няколко различни инициативи, целта на която са а, да разпространят а, наличните знания, така както прави а, ЕСПОН Парламента също извърши някои проучвания, като се възползва от експерти от ЕСПОН, Генерална дирекция регионално развитие, също извършва доста проучвания, стати... събиране на статистически данни. Въпроса за териториалното сближаване буди а, голям интерес, има много изследвания в тази област. Но трябва да има някаква структура, нещата да бъдат поставени в контекст, за да се избягва дублирането. Въпросите за бюджета, за ресурсите също е важен. Последният въпрос се отнасяше за инвестициите за научна и развойна дейност. Ние сега работим по това да видим по какъв начин са се развили показателите в периода 2000-2006. Ние ще изготвим карти и ще ги публикуваме някъде през март-април следващата година, където ще отразим тази нова информация. Разбира се, вие ще получите допълнителна информация за териториалното разпределение на инвестициите за научно-изследователска и развойна дейност през 2000 и... през 2000 година това бяха области, които са разположени в петоъгълника, който ви показах, където имаше най-висока степен на инвестиции. Благодаря, господин председател. В миналото от време на време имах възможност по време на конференции да разговарям с представители на ЕСПОН и всеки път, както и днес, съм изненадана относно информацията и данните, които може да предостави ЕСПОН. И всеки път се доствам, защо ние като комисия не получаваме тези данни и информация. Трябва да призная, че въобще не стигам до идеята всеки път да помисля и да казвам, а, може би сега да влеза в интернет на сайта на ЕСПОН там може би ще има данни, визуализация на информация, която мога да използвам в моята работа. И затова се много радвам, когато ние получаваме не само опътване да ползваме интернет сайта на ЕСПОД, е спонно е да получаваме и е, писмени информации. Не само да получаваме таблици, но и визуализация върху карти да получаваме, тъй като тогава не са нужни разисквания дълги, когато можеш с един поглед да видиш нещата. и също относно структурната политика в бъдещето. Това показва колко интересни са тези карти, тъй като тук и там става много ясно, че няма смисъл е, да се ограничаваме в бъдеще само с сближаване между десетте страни, а да се гледа Европа като цяло. Тя е доста разнообразна по-различно, отколкото на пръв поглед изглежда. И смятам, че все повече можем да използваме такава информация, ако ни бъде предоставена. Имам един кратък и може би глупав въпрос. Във ваша карта показахте ком, комитета за, комитетите за наблюдение. Е, това бяха малки котийки. Какво означава те? Че могат да бъдат тълкувани числата както си искаме или че може да се каже политически може еди какво си да се направи. Може ли да дадете малко разяснение в тази насока? Благодаря ви. Да. Отговарят за мненията основно депутатите. Науката може да бъде малко по-встрана е, искам да се спра на това, което казахте преди малко. Толкова много теми има, като се започне промяна на климата, гарантиране на енергията, защита на почвите, които се занимават с регионални въпроси. И видяхме, че ЕПСО, ЕСПОН е един великолепен източник на информация. Трябва да има известна автоматизация, автоматично да получаваме тази информация, а не е нужно ние сами да я търсим. Това би било голяма помощ за работата на нашата комисия. Но нека да чуем доклад, е, отговора на референта. For... Благодаря ви за тези положителни думи. Относно информацията, която предоставяме на комисията – това е въпрос, който лесно може да бъде уреден. Ако желаете, ние можем да ви предоставяме нужния брой на публикации винаги, когато имаме такава нова публикация, за да може да се запознаете с тях. Бихме могли също да ви предоставяме най-новите ни документи, към настоящия момент, за да може да се запознаете с кратките доклади, които вече сме подготвили по определени теми. Също бихме могли в резюме да представяме информация чрез секретарията ви, за да ви подаваме актуална информация за това, което се случва. Що се отнася до втория ви въпрос за това как да се тълкуват резултатите, това е по-сложен въпрос. Всеки знае, че винаги съществува възможност, ако искате по определени съображения да направите промяна в класификацията, в картите, да обединявате показатели, и да ги включвате в картите. Има много възможности за промяна в резултатите. Тук ние се намираме в положение, при което все пак трябва да отчитаме, че трябва да предоставяме по етичен начин информация. Тя трябва да бъде коректно представена. Разбира се, винаги има възможности за интерпретации, за критика на базата на предоставена карта. Може да се променя мащаба на картата, могат да се правят толкова много неща, които да променят целият модел. Но трябва да имате предвид, е, че ние се опитваме да сме на висотата на изискванията а, за научна етика. Благодаря. Сега, за да дадем възможност на господин Кирилов, искам да дам думата на господин Кортес да зададе въпроса си на господин Пласък след това и господин Алфонси. Господин Кортес. Аз, господин председател, имам коментар по представеното преди малко. Господин Кортес, това беше моя грешка. Първо искам да ви благодаря за работата, която сте извършили. Това е една сериозна работа, която ни даде един обективен обзор върху Европа. Европа, която днес съществува. И сега в нашата комисия ще можем по-добре да взимаме решения. Има тук един документ за бъдещата политика на Европейския съюз, промяната на климата, демографските промени. И има известен подход как би могла да изглежда бъдещата политика. Хубаво е, че има и карти вътре представени, които са някои от тях от 2000-та година, така че трябва да бъдат актуализирани. Важно е винаги да имаме актуални данни. Колкото по-актуални са, толкова по-добре. Това е трудно, разбира се, но за нашата комисия би било добре, ако ни се представят актуални данни. И един конкретен въпрос, нещо, което не намерих в документите по заетостта. В ЕСПОН имате ли данни от областта на заетостта, безработица и други показатели? Ако имате такава, тя представлява силен интерес за нас. И въпрос. Показателите, които използвате за достъп, достъп по въздуха и по земята – как и измервате тези показатели? Благодаря. Господин Пласък. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ocenit. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за тази презентация. Искам да спомена нещо, което според мен е много важно. На много карти бяха показани данни от 2005 година. За нас в комисията е много важно да разполагаме с най-актуалните данни от 2006 и 2007 година, за да можем да преценим наистина колко ефикасно е приложението на структурните фондове в Европейския съюз. Това е много важно за нас. Второ, би ли могло при тези карти да се даде кратък обзор по отделните параметри, които се изследват, за да може бързо човек да разбере какво се представя на картите. Искам да попитам също дали състоянието на околната среда е взето предвид, тъй като често структурните фондове се използват за такива цели и бих искал да може да се измери каква е ефикасността на използване на тези средства. След това във връзка с енергийната криза ме интересува следното. Имате ли информация за спестяването на енергия чрез използване на нови технологии, например топлоизолация на сгради? Дали го изследвате това на европейско ниво? Благодаря. Мистер Афрози сега има думата. Благодаря, господин председател. Това, което ме интересува, а, е това, че картите, които представихте, са също и от политически интерес също показват какви са целите на сближаването. Съвсем ясно е, че регионалното измерение трябва да се запази в политиката на сближаване. Аз се надявам, че комисията, че Европейската комисия ще вземе предвид това в нейната политика по сближаване. Освен това, чрез вашата работа може да се подобрат нашите показатели как изглежда във вашата работа? Какви интересни, важни показатели имате, които биха ме могли ние да използваме, за да можем да прецениме какво е състоянието на нещата в развитието на регионите, не само бъртен вътрешен продукт. Паритетите в една област, например Париж и неговите предградия. Има в някои от тях великолепни университети. Но има и, има и квартали, квартали предградия, които будят загриженост, където не се развиват добре нещата също имаме известно изоставане в земеделската работа в някои региони. Благодаря. Господин Мелби, моля да отговорите на въпросите. Искам да ви помоля а, за кратки отговори, тъй като времето напредва. Благодаря ви за добрите въпроси, които по поставихте. Ще бъда много кратък. Разбира се, заетостта, безработицата са а, елементи, които следим. Може би да ги съчетаем с наличните данни. Тук има проблем в Европа, защото ние нямаме достатъчно данни на регионално ниво, които да обхващат в голяма степен на територията на Европа. Така че когато търсим информация за регионите за 2006 и 2007, е много трудно да се стигне до такава информация, защото тя не постъпва толкова бързо от Евростат. Има един дълъг процес за калибриране на подобни набори данни. Ние разглеждаме въпросите, свързани с околната среда, Комисията за мониторинг все още не е решила по какъв начин да се проучват положителните ефекти или спестяванията, реализирани при използването на фондовете. Това е един от анализите, който беше подчертан в изказванията. Относно показателите и тези за достъпа това е показател, който цели да се определи във всеки регион на Европа колко време е необходимо, за да се достигне до определен брой лица. Това се отразява на картите, които видяхте тук на екрана. Въпросът за достъпа може да се измерва по различни начини. Ние преценихме, че това е един стабилен начин за предоставяне на информация относно местоположението и достъпа. Но на европейско ниво трябва да отчитаме, че е, има винаги някакъв център в определен регион. На следващо място за брутния вътрешен продукт – Всички са съгласни, че е необходимо да имаме по-хоризонтален подход към развитието на регионите, което означава, че трябва да има многообразие от информация, от показатели, които показват добрите и отрицателните страни в даден регион, да ги сравним с останалите региони на базата на наличната информация. Брутният вътрешен продукт по-настоящем е най добрият начин а, за разпределение на средствата, но когато а, имаме предвид по-широки показатели, е необходимо да излезем а, от един единствен показател само. Нещата се остават повече на национално местно ниво при извършването на анализа на данните. От европейска гледна точка ние а, се стремим да наблюдаваме динамиката, тенденциите, развитието в цяла Европа и така ние сме в известен смисъл ограничени, а, не достигаме до всеки конкретен регион но се е, извършват е, различни проучвания и нашата цел е да се доближим в по-голяма степен е, до регионите. Благодаря ви. Искам да дам думата на господин Сагели да зададе въпроса си. Първо искам да изразя своята благодарност за изключително прагматичния подход, който видяхме в представенето на господина. Понякога сме изправени пред шокиращи данни, за които не сме знали. Моята партия, Йоби, е евроскептична партия и ние не крием това си становище. Като евродепутат на моята партия, аз се притеснявам от това, че Европа може да се справи със своите трудности единствено и само като една обединена сила. Но пък от друга страна не от една Европа подобна на САЩ, а една Европа подобна на Европа на нациите. Ние имаме нужда от силна европейска координация. През последните седмици посетих унгарски региони, както и румънски и трансилвански региони, където се запознах с различни проекти и усетих една липса. Липса на съзнание за това какви са опасностите които стоят пред нас в бъдеще. Хората по места не са подготвени за това. На вас нещата може да ви се виждат ясни, но в Източна Европа, в новата държава членки, хората не са подготвени за бъдещите заплахи. Те нямат необходимия опит, който има в старите държави членки нито начините за справяне с тези трудности. Затова си мисля, че е важно да имаме позиция от страна на нашата парламентарна комисия, що се отнася до Централна и Източна Европа и регионите там. Имам и един въпрос. Ораторът заяви, че в Европа може да има етнически конфликти, които да се генерират от миграцията, особено в южните региони на Европейския съюз. Правили ли сте изчисления за региони, особено в Южна Европа, където ще се промени съотношението в етнически план в бъдеще. Тоест миграцията да нарасне до такъв а, размер, който да промени етническия състав на определени региони. Благодаря, казва председателя господин Олзиница. Дякую bardzo, пани przewodniczący e, e, Олейничак. Е, отуш... Благодаря. Оленичак е името ми всъщност. Благодаря, господин председателю. Говори се за специализация на данните. Интересно би било да се разгледат тенденциите за развитие в бъдеще. Ако погледнем констатациите на вашите приложни изследвания, и аз съм съгласен с голямата част от вече казаното, пък си мисля, че почти всички бихме могли да видим на заседанията, на които ходим и когато посрещаме регионите, че Европа е изключително а, различна, чисто регионално погледнато. Има различни нива на социално сближаване, на сцепление, на развитие. И ако се опитвате да правите някакви прогнози на базата на информацията, която имате, само на исторически данни ли почиват тези изследвания? И можете ли наистина да кажете нещо полезно за настоящото състояние на нещата? Можете ли да променяте нещата? Европейския парламент, Европейската комисия се интересуват от е, това да не се правят грешки посредством информация, която се основава на исторически данни. Мали начин, по който би било възможно да се идентифицират грешките, които са направени в политиката на сближаване, като се използват данните, които вие представяте днес пред нас. Благодаря, казва председателя. Господин Моби, искате ли да резюмирате за 5 минутки? Благодаря. Не съм използвал думата етнически конфликти, просто показах една карта, която всъщност показва че ще има определени райони, в които ще има голяма миграция от юг и там ще има концентрация на мигранти. Това беше заключението ми с картата, която показах. Не сме разглеждали делът на отделните етнически групи в конкретните части на Европа не е имало търсене от страна на нашия мониторингов комитет на такъв тип данни. Сега, що се отнася до прогнозите, историята и така нататък. Ако съм ви разбрал, искате да кажете, че е хубаво да има прогнози, становища по развитието в бъдеще, и аз мога да кажа, че начина по който изготвяме в нашата програма перспективи, това е било посредством сценарии. Териториално планиране, например, разработват се различни хипотези, мога да ви дам повече информация за това как се прави. Това обикновено по един класически начин. Взема се класическа методология за изготвяне на стратегии, прави се оценка на положението и това може да стане посредством вглеждане в миналото, например, като видим как са се развивали тенденциите последните 10 години и на базата на това се прави прогноза с някои показатели, които са по-стабилни, като демографски промени и така нататък. Но в същото време трябва да се опиташ да предугадиш какви са двигателите, които биха могли да окажат въздействие на общото развитие в бъдеще. И ето това са предизвикателствата, които се опитах да покажа на един от първите си слайдове. И така може да направите различни сценарии, които показват а, абсолютно различни развития. Дори ако покажем териториалното въздействие, ако, например, имаме е, една политика, която да иска да насърчава конкурентоспособността, или пък в другия край една такава, която се занимава повече с социалното сближаване. И тогава с това, което виждате на картата посредством този тип картиране е съвсем различно. А, може да се види и различно БВП за цяла Европа, което да бъде фокусирано в а, този петоъгълник, който ви показах преди докато други райони да бъдат по-ориентирани към а, сближаване и тогава няма да има такава концентрация в този петоъгълник, а из цяла Европа и тогава цяла Европа може да има едно и също БВП, да речем. Това е една от основните констатации на този проект. С удоволствие бих споделил нещата с вас. Откакто направихме този документ, обаче настъпи економическата криза, рецесията, която ще бъде нов импулс, който трябва да влиза в сценариите ни. А те трябва да бъдат преразгледани поради скорошните развития, които имат много силно въздействие. Председателя, благодаря много за представенето, за това, че дойдохте да участвате в нашата дискусия. Благодаря ви. Уважаеми колеги, преминаваме към точка седма. Искам да дам думата на докладчика господин Кирилов. Благодаря, господин председателю. За съжаление, няма много неща, които да докладвам, що се отнася до напредъка по тази тематика. След последното състояние на нашата парламентарна комисия имаше две заседания на комисия на 8 и на 27 октомври където се обсъждаха измененията на общите разпоредби за Европейския фонд. Има определен напредък след представянето на неофициален документ от Европейската комисия и благодаря на Европейската комисия за това. Така или иначе обаче все още не е постигната обща позиция, що се отнася до съвета. Е, неофициалният документ всъщност предлага две допълнителни промени в регламента. Те е, заменят основното предложение за смяна в член 77. Както знаете, този член се занимава с въпросите свързани с съфинансирането. Първото е свързано с проблема с ликвидността, като се дава допълнителни аванси от 4% за Европейския социален фонд и 2% за Кохезионния фонд за държави членки, които изличат полза от Кохезионния фонд. Това е тази мярка означава измяна на член, изменение на член 82. Втората промяна се занимава пък с проблема с а, приемането и, и разходването на средствата, като ще се промени ангажимента за 2007. Според Европейската комисия тази идея ще даде възможност идеите, които са прияти 2007, да имат още една година, за да може още малко да имат достатъчно време, пък да има и изпазване на дисциплината. Тази гъвкавост е необходима поради по-бавното започване на програмите, както знаете, и по-късното одобряване на програмите в края на 2007 а, и това би изисквало и промяна в член 93. Последните дискусии в съвета стигнаха почти близо до а, приемане на обща позиция, но що се отнася до авансовото плащане, няма все още такъв тип съгласие и този елемент може би ще бъде изоставен, за да се постигне съгласие по останалата част от предложенията. Следващото стане на съвета по този въпрос е скоро на 12 ноември и ако има положителен резултат в последната седмица на ноември, ще имаме възможност да разгледаме един а, документ в нашата комисия през декември. Ето това се случва по-настоящем. Аз съм притеснен защото това забавяне при тази криза във всички държави членки не е нещо положително. Трябва да изразим своето безпокойство пред съвета, според мен. Както казахме и миналия път, ако това отнеме няколко месеца, всички тези мерки няма да окажат въздействието, което ни е необходимо по време на кризата. Тя оказва въздействие върху всички държави. Това исках да кажа. Ще следя това, което се случва в съвета при преговорите, които предстоят скоро. Okay. Thank you very... Благодаря, господин Кирилов. Кратък дебат. Très bref, juste pour dire qu'effectivement, donc, euh, nous avons noté... Euh, Ние установихме, че в момента съвета е блокиран. Намираме се в криза, за съжаление. И трябва да реагираме по активен начин. Спешно трябва да облегчиме процедурите. за да може да се ускори прилагането на структурните фондове в нашите страни. Затова бързо съвета трябва да стигне до едино мнение. Госпожа Шрадер. Аз съм изненадана за начинът по който се работи с това досие. Обикновено в общият ред Европейският парламент първо е, взема позиция по какъв начин докладчикът ще бъде използван в преговорите и се дава възможност на Европейския парламент да обвърже своето одобрение с критерии. Но до сега това не е станало. Първо имаше разискване и въпросът ми към докладчика е какви точки от това разискване бяха използвани в преговорите. Няма позиция на комисията, което е известна трудност. Трябваше това досие с гласуване да влезе в нашата комисия и с резултата от гласуването трябваше да се влезе в преговорите. Всъщност, трябва до декември месец да имаме позиция. За мен е съмнително трудно ако парламента приеме това, което съвета прави, за да може бързо да върват нещата, а да не вземе собствена позиция по определени точки. Например, да каже Европейският парламент ще се съгласи само ако има удължаване на правилото N плюс 3. Или парламента ще одобри това, ако това и това се случи. Тоест парламента да има своята роля в преговорите с съвета. До сега това не е станало и това не е наред че докладчикът не включва позицията на комисията, а сам действа. Важно е резултатите, които тук се дискутират, да бъдат включени в преговорите. Имаше редица резултати, които предложихме, например, по това, което ние предлагахме, въобще нищо не каза докладчика. Аналитичният дебат ще бъде на следващото заседание. Давам думата на господин Кирилов да отговори. Благодаря. Съвсем накратичко, за да отговоря на госпожа Шриодър. Знаете, че все още не се работи по Лисабонския договор, но ако това се забави, да. Нашата роля както описана в договора, ще е факт. Тогава ще трябва да дадем своето одобрение. Ние обсъждаме, следим това, което се случва, но както посочихте и вие, комисията, Европейската комисия, извинете, нашата комисия трябва да прецени. Знам позицията на отделните колеги тук. Те искат да има Опростяване на процедурата, многократно сме го обсъждали в нашата комисия и при предишния мандат на парламента, но ако нещата не сработят послед... следващите няколко дни, то тогава имаме право да обсъдим това задълбочено и да започнем да играем реалната си роля в този процес. Добре, благодаря ви, казва председателя. Yes, please. Имате думата. Последен въпрос. Още веднъж. Познавам процедурите. В миналото над един път а, го практикувахме това и процедурата предвиждаше тази комисия да приеме резолюция, в която да се покаже общата позиция. Тя, резолюцията да бъде прията в нашата комисия, преди да влезе в пленарна зала. Докладчикът не използва това. Не знам по каква причина. Но поне имахме дискусии. И дискусията беше, че определени съдържания, е, които предлагахме, трябваше да се отразят във вашия доклад. Те не, не бяха споменати във вашия доклад. За ИСФ сме, е, ние сме 100% за тези е, фондове с мнозинство казахме, че искаме определени условия, за да може да има устойчиво развитие в борбата с кризата. Всички тези неща обаче не бяха споменати от ВЕС. Аз мятам, че е фатално, че е така процедурата. Имаше резолюция тогава, имахме точки и с тези точки трябва да се влезе в преговорите не може да има резултати от преговорите, а трябва да става в този момент, в който влезе докладчикът в преговори. И затова пледирам бързо да приемем резолюция, в която да се запишат точките. Каква е позицията на парламента? И докладчика с тези а, точки да влезе в преговорите. И нашето одобрение да зависи от тези неща. Това е възможно при сегашния договор от Ница. Добре, отново. Ще имате възможност да обсъдите подробно тази тема на следващото ни заседание. И така, сега преминаваме към точка 11 от дневния ред. Външно проучване относно економическата възвръщаемост на разходите в областта на сближаването за държавите членки. Е, ще има едно представене първо на Джон Брадли от Дъблин, Ирландия и след това професор Герхард Унтит от Мюнстер, Германия и професор доктор Януш Жалески от Полша. И така, много благодаря, че сте сред нас. Добре дошли. Професор Унтит от Германия започва. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, благодаря за поканата да мога да докладвам тук по един проект, проучване, което възложихте и което през май 2009 година бе завършено. Проучването, което представяме, се казва економическата възвръщаемост на разходите в областта на сближаването на държавите членки на Европейския съюз и се занимава на първо место с общо економическите въздействия на политиката на сближаване. А не, както обичайно се прави, да се погледне на страните приемници и се да се опитаме да видим приноса на политиката на сближаване върху общите е, положения в държавите. На първо место тук става дума за възвръщаемостта на разходите на нетоплаците на, на предно място бяха до сега въздействията върху приемните страни и притока на полити... приноса на политиката на сближаване за европейската конвергенция. Очевидно е обаче, че европейската политика на сближаване, възоснова на своят размер – въздейства не само на регионите, премите региони, но и на много други фактори, които резултират на европейския вътрешен пазар, има обратни въздействия върху нетоплатците. До сега няма количествени резултати относно обема на въздействието в е, проучването, което направихме по ваше възложение, е, затворихме известна празнота. За първи път има количествени данни за цялата система, както на приемната страна, така и на нетоплаците в Европейския съюз, а именно относно въздействията на политиката на сближаване. Предмет на проучването е периода на насърчаване от 2000 до 2006 година, в първата фаза, т.е. преди разширяването през 2004 година, на първо место бяха Ирландия, Португалия, Испания и Гърция, приемни страни на структурни фондове. Като изключим другите страни, разбира се, като Италия, Източна Германия, които също получиха а, средства 2004 година 9 нови страни в първият кръг на разширяването. Румъния и България не разглеждаме в нашето проучване, тъй като те едва от 2007 година са в Европейския съюз. Проучването беше извършено в международно сътрудничество. Работната група се състои от доктор Бредли от Ирландия – който от 80-те години се занимава с структурна политика и преди това е направил професура. Господин Залески от Полша, който се занимава още преди влизането на Полша в Европейския съюз с политическите инструменти и аз самият съм онтит Идвам от Германия и се занимавам с структурна политика от средата на 90-те години. Това проучване, което, е пред, което представяме, е пример за международно ев, но европейско сътрудничество и пример за това как можем да прилагаме европейската политика заедно и да я оценяваме в една обща международна група. След този кратък обзор давам думата на господин доктор Джон Бредли, който ще докладва резултатите от поручването. След това ще можем да дискутираме под тях. Благодаря ви за сега. Джон има думата. Благодаря за стъпителните думи, господин професоре. Доктор Брадли, имате думата. Thank you. Благодаря. Тези резултати сме представили през месец май на предходния парламент. Помолиха ни да го направим наново заради новите парламентаристи в този мандат. Надявам се те да бъдат интересни за вас и те да предизвикат дебат. За колегите, които вече са ни слушали от предходния парламент. Много се извиняваме. Надяваме се обаче да имате въпроси все пак. По този проект трябваше да представим като количество всичките разходи по, тази, по този фонд през 2006 година, разходи, които продължиха до тази година в този програмен период. Програмата приключи. Трябваше да дадем количествени стойности за плюсовете, за нетните донори като а, държави, най-общо имайки, се пред, имайки предвид тяхната вноска към Европейския съюз, както и засилването на търговията от страните получатели. Освен това, трябваше да идентифицираме делът, е, що се отнася до обществените поръчки, които са а, е, спечелени от фирми в държавите донори. Нека да резюмирам част от а, е, основните констатации, преди да навляза в подробности. Анализът ни показа, че политиката за сближаване на Европейския съюз, ако ефективно е подготвена и след това приложена, подпомага процеса на модернизация на изоставащи държави и региони. Насърчаването на търсеното, което се дава на тези държави по време на внедряването, което от 2000 до 2008 за този период е значимо но капацитета за доставяне, както и ползите, що се отнася до производителността, продължават и след края на програмата. Ефективността при изготвяне на политиката и нейното прилагане е неизвестна, защото процедурите за наблюдаване в Европейската комисия не са достатъчно фокусирани върху тези въпроси. Част от ключовите резултати за държавите нетни донори. Тъй като а, има известно намаляване на БВП, що се отнася до тежестта на финансиране на нетните донори. Те извличат полза от търговията, която се насърчава посредством кохезионната политика и с стоки и с услуги, което се увеличава при все по-голямото задълбочаване на интеграцията на търговията в Европейския съюз. А кохезионната политика, освен това, би могла да бъде една положителна стъпка а, за Европейския съюз, ако разбира се се прилага правилно. Каква тежест е нетния принос? Обикновено това са от 0,1% до 0,5% от БВП на държавите донори за периода 2000-2006. Но те не са разпределени поравно между тези държави. Холандия 0,5%, Люксембург 0,3%, Германия 0,28% и Швеция 0,26% са най-големите нетни донори. Най-малките нетни донори, що се отнася до дял от БВП, е Финландия 0,1% от БВП-то на страната. Най- голямата цифра в абсолютни стойности идва от Германия, Франция, Холандия, Италия, Обединеното кралство. А най-низките цифри в абсолютни стоености идват от Швеция, Белгия, Австрия, Дания и така нататък. На тази графика се вижда един пример за нетният принос към бюджета за Германия. Както виждате, той варира от около една четвърт от процента до една трета от процента. И Финландия като е доста по-малка като дял от БВП, който е, се внася в Европейския съюз. През 2000-та година те дори стават нетен бенефициент. Кой получава финансирането от е, Кохезионния фонд? Отново използвам мярката като процентен дял от БВП. Най-големият дял е отишъл в Гърция и Португалия. Това е 2000 и 2006 година. Не забравяйте, по-настоящем нещата са други. След това един среден дял отива в Естония, Литва, Латвия, Испания, Унгария, Польша и Малта, а най-малките суми отиват в Кипър, Чехия, Словения, Словакия и Ирландия. Следващата графика ви показва старите 15 държави членки. И тук се вижда, че Португалия получава голям дял, близо 2% от БВП-то си годишно за целият програмен период. А пък Ирландия, която беше в процес на постепенно оттегляне от получаването на тази помощ получава изключително, извинете, доста по-малък дял, като дял от БВП. Сега, десете държави, които се присъединиха 2004 година. Латвия е най-големият бенефициент, що се отнася до дял от БВП. 2% дори става чак последните години. И Кипър една богата, сравнително богата държава, когато се присъедини, получава сравнително малък дял. Тези графики показват, а, че и що се отнася до тежеста за донорите, както и ползата за страните бенефициенти, има голямо различие между отделните държави членки. За какво се използва този фонд, най-общо казано, ние го делим първо на физическа инфраструктура. Това е около половината от разходите. Човешки ресурси 36% от общите разходи. Пряка помощ на фермерите или на производството около 16% от общата сума. Ако трябва да кажем какви са ползите за нетните донори след края на проекта, трябва да видим първо какви са бенефициентите и каква е ползата за тях. Как да го направим? Има технически подробности, които се дават в нашия доклад, но по принцип използваме економически модели, които се опитват да покажат функционирането на тези държави и как реагират тези държави на структурните фондове или пък инжекции от Кохезионния фонд. Ние правим симулация с тези модели на компютъра, следвайки една хипотеза, която включва а, финансиране от а, този фонд и след това правим още един сценарий, като изключим инжекциите от фонда и след това правим а, модел с тези две симулации. В този анализ е много важно да се направи разлика между периода на внедряване, т.е. от 2000 до 2008 година и след това периода след края на програмата, 2009 до 2020 защото а, политиката по сближаването не е направена само за да реагира на търсенето, да речем нещо като а, в момента заделя на средства от бюджета, за да а, се помогне на финансовите сектори, а напротив, за да се насърчи дълготрайното развитие в дългосрочен план. Сега виждате една картина за видовете ефекти. Взели сме Португалия като пример – Въздействието върху БВП се показва в първа графика. Това е на ниво БВП, що се отнася до сценария, при който имаме и такава инжекция. 4% БВП получаваме. Т.е. до 2007-2008 БВП в Португалия ще се покачи с 4% поради тази инжекция. И имаме една изкуствена ситуация, при която парите спират 2009 игнорирайте настоящата програма, ни се казва. Сега не искаме така а, да разглеждаме сценариите, но такава ни е задачата. Така ни се поставя техническото задание. Оттегля се финансирането, спира и има свиване на ефекта, но така или иначе има дългосрочни ползи фактите, свързани с заетостта, са по-малки, макар че са паралелни на економическите. Едно от големите въздействия върху структурните фондове е да се повиши производителността, така че да има така че в крайна сметка чисто процентно има по-малко резултати, свързани с откриване на работни места, но по-голяма производителност. Има негативен баланс, търговски баланс, тъй като вносът на стоки, както и допълнителните ефекти, потъват в економиката и след като привключи а, общото финансиране, тогава търговския баланс ще бъде положителен. Същия анализ за Полша. Тук финансирането започва 2004 година, след една рецесия. Вижда се въздействието върху полската економика. Ефектът е доста по-малък, отколкото този при Португалия защото финансирането, което се даваше на новите държави членки за останалата част от този бюджетен период, беше доста по-малко от това, което бе разпределено за Гърция, Португалия и Испания. Така че тези графики ви показват БВП, баланса търговския и заетостта. Ако погледнете тези графики, ще видите как точно структурните фондове подобряват функционирането на страните бенефициенки. Но тъй като сумите, които се получават от държавите, са много различни, не можем да сравняваме тези ефекти и да кажем структурните фондове са по-ефикасни и ефективни в Португалия, отколкото в Полша, защото, в крайна сметка, Португалия е получила много повече пари от Полша в този период. Затова използваме един кумулативен умножител, който е Една техническа мярка. Тук се опитваме да хванем възвръщаемостта от инвестициите, която не е мащабируема и не зависи от абсолютната цифра, която се получава, а всъщност се измерва всичко в рамките на възвръщаемостта от инвестициите. На следващата графика можете да видите как този кумулативен умножител нараства при Полша. В началото когато започва 2004, 2005, 2006 програмата, това наричаме а, мултипликатори от кензиански тип. Обикновено те са малки за една отворена економика, дори малка като Полша, обикновено е под едно, но с напредъка на годините и полши, а, е, извинете, ползите при а, доставките водят до по-големи инвестиции в развойна дейност, тези мултипликатори се увеличават, и продължават нагоре до 2020 година с 2,5. Това всъщност означава, че за всяко едно евро инжекция получавате 2,5 евро, що се отнася до възвръщаемост БВП. И когато наберем всичките тези мултипликатори и ги сравните, за всяка една държава, виждате колко е ефикасна тази политика в отделните държави. В ляво с най-голямата възвръщаемост е Ирландия и след това скалата става доста тясна и макар, че Латвия е най-вдясно, това в никакъв случай не означава, че там кохезионната политика не е ефективна, просто означава, че възвръщаемостта е малко по-малка. Защо е различна възвръщаемостта в отделните държави. Това означава да прекараме много часове тук, но нещата са свързани с структурата на економиките. Ако погледнем трите прибалтийски държави Естония, Латвия, Литва, можете да видите, че една от основните причини при тях е, че производствения сектор в Латвия е най-малък от трите – при балтийски държави. А що се отнася до увеличаването на производителността и а, стоките, трябва да разгледате първите 2004. Три економики, трите балтийски държави, които са сходни една с друга, но имат радикално различни производствени сектори като дял от общата си економика, то тогава можете да очаквате економиката, която започва с най-малкия производствен сектор, да има най-малката възвръщаемост. И това е така. Още един ефект е да сравним Ирландия с Гърция където разликите не са чак толкова големи. Но това също означава, че гръцки производствен сектор е качествено много по-различен от ирландския. И ирландският е по-ориентиран към експорта. Какво бихте очаквали да видите, когато има криза. Очаква се ирландската економика да има по-голямо, да усети по-силно негативно въздействие от гръцката и точно така и стана. Обяснението на тази възвръщаемост не е някакъв конкурс за красота или да кажем вие не сте красиви, вие сте грозни, а пък вие сте царицата при прилагането на кохезионната политика. Не, просто измерваме отправната точка, в която се намират страните, когато започват да освояват структурни фондове. Сега, въздействието върху нетните донори. Тук изготвихме модели за 11-те страни донори. Този модел сега включва всички 27 държави членки на Европейски съюз, две от които са изключени от това изследване. Това са България и Румъния. Още веднъж ние правим симулация на въздействието на финансирането на бюджетния принос за годините, когато това се извършва и след това правим симулация с въздействието в търговията, които излизат от страните бенефициентки в анализа, който вече ви разказах. Съчетаваме тези резултати, за да видим какъв е нетният ефект и той може да бъде положителен или отрицателен. Това, което става много важно тук е, че страните донори, които имат експортна ориентация към бенефициента и това е много важно. Тоест, както е случая с Германия, Германия има най-голяма ориентация към тези страни бенефициенти. 18% една пета от експорта на Германия отива към тези държави получатели на помощ. И може да очаквате Германия да бъде голям бенефициент. А пък Люксембург и Холандия имат много слаба ориентация към търговия с страните бенефициентки по този фонд, което е изключително важен филтър, който ще окаже своето въздействие на ползите от последващите действия. От другата страна на медала обаче ориентацията на бенефициентите към експорт към донора също е важна. Тук Испания и Полша имат най-силна ориентация към 11-те страни донори. Близо 70% от техният експорт отива в страните донори. Що се отнася до Испания, това се доминира от търговия с Франция, що се отнася до Полша, те търгуват най-много с Германия. Латвия, Литва имат най-слаб експорт, защото те са запазили голямата си зависимост с Русия, която постепенно намалява и разбира се, Русия не е страна донорка, затова някакси не мога да я оценя тук. Други въздействия по-нататък. Франция. В доклада има повече подробности по този въпрос. Тя има най-големи ползи от а, прилагането на програмата и, и резултатите. Нещата изглеждат положителни, що се отнася до размер, но всъщност не са чак толкова забележителни. Германия негативен ефект, малък и като че ли не извлича толкова полза от търговията, колкото е техният техния нетен принос, но когато 2008 това спира, спира тази инжекция от тяхна страна, тогава нещата се подобряват. Холандия. Една страна, която има слаба търговия с страните бенефициентки на фонда – Виждате, че въздействието върху БВП е доста голямо, негативно, почти цял процент. Каква е причината? Защото крайна сметка от търговията тя не извлича полза, а дава една огромна сума като донор. Ако се промени търговската ориентация на страните бенефициенти, например с една страна като Холандия, то нещата биха се подобрили. Различен ефект има в различните страни, както виждате. Какви са заключенията? Що се отнася до заключенията и въздействията върху страните бенефициенти? Търсенето а, като въздействие се ограничава вътре в периода на прилагане. Всеки един доклад, който спира а, часовника на 31 декември 2008, всъщност се подвежда, защото голямата част от въздействието, свързани с търсенето, а, са отразени в този период. Анализът, според мен, трябва да продължи след програмния програмния период, за да се види пък въздействието върху предлагането и ние всъщност това правим. Нивото на възвръщаемост на инвестициите варира в отделните държави. Това се дължи най-вече на структурните разлики е, между отделните економики. Но, освен това, може да се дължи и на ефективността и ефикасността, които е, наблюдаваме в държавите бенефициенти. Е много трудно да се разберат те. Защо? Те са качествени по естеството си. Ние наблюдаваме количествените ефекти, когато разглеждаме въздействието на структурните фондове, но е изключително трудно да изразим становище по отношение на това кой е изготвил политиките, е, по един оптимален начин и как, за да може да се прескочат е, бариерите и кой го е направил по не толкова добър начин, кой е прилагал политиките ефективно и ефикасно и кой е имал трудности да разработи сложните процедури, които са необходими за освояването на тези фондове. Насърчава се е, експорта на страните бенефициентки по време на този период и това като че ли е единственият допълнителен плюс за тези държави. Търсенето на внос си остава голямо след програмния период за страните бенефициентки. Ако има инжекция по, този, по тази хипотеза, един от е- ефектите на освояването на структурните фондове е всъщност, че експортната ориентация се увеличава и способността да търгуваш способно в глобалната економика се засилва. Ориентацията на страните донорки към страни бенефициентки всъщност ще засили тези допълнителни въздействия. Т.е. една държава, която може да се оплаква, че не извлича достатъчно полза от такива допълнителни ефекти, трябва да вини сама себе си поради естеството на своята търговия, но това може да се дължи, разбира се, на исторически причини. Сега въздействието върху страните донори, върху БВП и финансирането на нетния принос е негативен за всички държави донори. Думата нетен е много важна тук, защото Германия е нетен донор, но, що се отнася до източна Германия, тя извлича полза пък от а, а, структурните фондове, така че там нещата са балансирани. Въздействието върху БВП и а, търговията е положително, както казах но оказва въздействие върху търговската ориентация, нещо, което се промени изключително бавно. Например, при балтийските държави те постепенно се ориентират към търговия с Европейския съюз и спират търговията с Русия, но това е нещо бавно. Що се отнася до Люксембург и Холандия, там ще бъде най-голямото въздействието, защото няма търговска интеграция с страните бенефициентки, но що се отнася до Франция, Италия, Обединеното кралство, нетното въздействие ще бъде леко положително. Въздействие върху общата заето за страните донори. Те са сходни, е, вече обяснените, но са по-малки. Размерът на всички тези видове въздействие е доста малък, тъй като големината на приноса е малка в сравнение с делът от е, който всъщност страната плаща като процент от своя БВП към бюджета на Европейския съюз. Но що се отнася до публичните разходи, това може да бъде 40-43% от БВП. Тези инжекции подобряват най-общо търговията, но пък баланса на плащанията а, се нарушава. Въздействието върху финансовите баланси в публичния сектор в страните нетни донори е негативен по време на периода и положителен след това. Всичко това се дължи на факта, че една страна е нетен донор. А пък, що се отнася до паричните потоци а, и корпоративните сектори, отново по време на програмния период отрицателни, и след това положителни защото тогава има по-високо, по-високи данъци, за да се изплаща тази вноска. А микровъздействието сега. Когато има големи проекти, разглеждахме кой е спечелил търговете за обществени поръчки. Когато започна обаче този процес, установихме, че основните контрактори в страните донори имат много сложни връзки с подизпълнителни, обикновено в държавата, която е бенефициент, така че нещата не са ясни. И крайната полза за контракторите в страните донори не са ясно определени проучване на различни нива в Европа показва, че няма данни, никой не е събирал данни по време на бюджетния период 2000-2006, което беше голяма изненада за нас. Така че не можем да дадем ясен отговор на този въпрос поради две причини. Първо, това е един въпрос, който е изключително сложен. На второ място, никой никога не си е дал труда да събира данни. Може да има причини за това, може би търговска тайна, или комисията не иска да се намесва на това ниво, корпоративното, но това е резултата. Не може да се навлиза на микрониво и да се каже какво се случва в тези фирми. Значи, и в заключение няколко препоръки. Макроанализа ни се базира на резултатите, получени от анализа на разходите и ползите. Ние установихме, че малка част от анализа е публично достояние. И тримата работихме широко в тази област от години наред, но не сме виждали такъв а, публичен анализ на разходите и ползите. Това е жалко и тази тенденция продължава. Това е просто старичен ефект от планирането. При липсата на подобни изследвания за ползите и разходите е много трудно да се оценят какви са а, ползите, за да се види по какъв начин страните планират и прилагат кохезионната политика. Освен това, ние установихме, че ние бяхме ограничени да се фокусираме само върху кохезионната политика, трябваше да се изследва връзката на кохезионната политика с единия европейски пазар, с Европейския валутен съюз, страните, които се стремят към членство в еврозоната. Тези сили промениха средата, в която функционират бенефициентите и вероятността е да се засилят ползите за тези страни при прилагането на този по-интегриран пазар. И на последно място от нас беше поискано да разгледаме бюджетният период 2006 до 2006 Испания, Полша, Ирландия са бенефициенти от политиката за сближаване от 1999 година. От нас беше поискано да продължим изследването на прилагането на програмите в тези страни, които датират от по-отдавна. За новите държави членки, преминавайки от а, първия програмен период до 2006 до 2007 и 2013 година, при тях също ще настъпят а, промени. Затова ние решихме, че не трябва да се разделят тези два периода, трябва да има една приемственост. Надяваме се, че ще имате възможност да се запознаете подробно с резултатите от нашата работа. Това беше накратко представене на анализа, който направихме. Сега имате думата за, диску... за участие в дискусията. Само въпрос. Благодаря за вашата презентация. Беше много интересна. политиката на сближаване, която по-настоящем съществува, не винаги се прилага правилно. И това ни създава известна загриженост. Важно е да имаме много информация относно въздействията на разходите върху ползата. Вие казахте, че не можете да дадете точни данни. Този анализ разходи-полза не може да бъде точно изразен, тъй като в цифри, тъй като няма няма такава информация. Но кой има тази информация? Има ли един орган, който притежава тази информация? За нас е много важно да създадем прозрачност в това отношение по отношение на тези съществени елементи на анализа. Естествено, директното навлизане на фондовете е много важно, но има и недиректно въздействие. Цялата числена информация е много ценна. Как може да ни помогнете, за да получим тази информация по някакъв начин? Благодаря ви. Кой иска да отговори? Заповядайте. Професор Лундит und А, Вие говорите по, два съществени, по две съществени неща. Едното е анализ разходи-полза и как може да се изготви такъв точен анализ. Второто е как днеска могат да се направят твърдения относно приноса на европейските структурни фондове в кризата и какви въздействия има това. По вторият въпрос ще говори колегата Джон Брадли. Анализа, разходи, полза. Преди прилагането на големи проекти е задължителен за определени проекти, които са по-големи от 50 милиона евро – автоматично се извършва такъв анализ. Оценяват се вътре в комисията. Европейската инвестиционна банка се привлича при оценката и възоснова на този анализ разходи и полза се реша, вземат решения по проекта. Достъп до този, тези анализи ние нямаме. те не съществуват на разположение на обществото. Едва когато станат обществено достъпни, могат да бъдат оценени какви последици и въздействия ще има такъв анализ върху проектите и какви разходи и ползи биха се получили при реализиране на проекта. Но докато не се публикуват тези данни. Е, това не е възможно, но тези данни съществуват. Те са за големи проекти е, създа, съставени. Аз не знам а, е, детайли. Това са организационни процедури, административни процедури, които текат между, или трябва да се изяснят между парламента и администрацията. Но има такива разход, анализи, разходи полза за големи проекти. От друга страна, интересно, мерките и дейностите, които са планирани, е, да бъдат оценени. Това не се прави по правило. Известни опити бяха направени в Ирландия и в Германия. Отделни дейност, дейности бяха оценени от гледна точка на растеж. Но това не е стандартен инструмент, а се използва от време на време. Когато има заинтересовани лица в съответните организации, които искат да получат повече информация за растежа и заетостта или въздействието на проектите върху растежа и заетостта. Толкова по анализа разходи-полза, а сега Джон Бредли ще говори за въздействията на кризата. Джон, заповядай. <clears throat> Парламентаристите и хора като вас разглеждат економическата сложност, административните аспекти понякога заменят едните с другите. Правилата, които се отнасят до администрирането на структурните фондове, са доста сложни, че националните правителства и регионите се ориентират към по-лесни проекти, които са свързани с по-малко административни трудности, а не към най-добрите за тях. Но има и друг поглед към света. Интересно е, че двата основни случая, при които беше положен, бяха положени усилия се отнасяха до това, кои програми да продължат, кои да бъдат преустановени, това стана на национално ниво предимно. Например, в моята страна Ирландия, в Германия, националните правителства осъзнаха, че е необходимо да се направи това. Обеден съм, че Брюксел създава правила, регламенти, иначе нещата нямаше да са толкова откровени. Ако аз съм откровен за това, какви средства са разпилени в моята страна Ирландия, например, могат да се отеглят средства, но това са нещата, които следва да се отчитат. Господин Залески се надявам, че ще потвърди това и за Полша, че тези административни сложности са непрекъснато все по-големи. Затова трябва да се поставим трудния въпрос дали данакоплаците, дали нетните дорони получават това, което е необходимо от вложените средства. Може би професор Залецки ще продължи по тази тема. Благодаря. Мога да потвърдя казаното до тук и да посоча, че бюрократичните пречки могат да създават доста пречки пред такива страни, като Полша, които и без друго имат труден достъп до европейски средства през последните години. От една страна а, има проблем с освоямостта, а от друга а, страна а, има и други пречещи фактори. И така, какви са ефектите? Това не означава, че достъпа до финансиране от общността ще доведе непременно до бюрокрация, до множество формуляри, които трябва да се попълват. Не всички хора могат да се справят с такъв обем информация, което създава практически трудности. Има проекти, които са относително безопасни, те са добра инвестиция, но можем да установим, че в известен смисъл хората избират проекти, които могат да бъдат ресно реализирани и избягват рискови проекти, защото ще е по-трудно от гледна точка на програмирането. И нещо допълнително в този смисъл. Полша извърши собствени изследвания, за да види колко от договорите се възлагат на фирми, които не са полски. Не е толкова лесно да се тълкуват събраните данни. Това, което установихме обаче, е, че за разглеждания период 14% от общия бюджет по проектите се поема от изпълнители, които не са полски фирми. Интересно е да се види какъв е процента на работа, извършен от а, а, страните от Западна Европа. А, Джон а, спомена за изпълнителите, за подизпълнителите а, като критерий, който е също интересен за прилагане. Ние също разглеждаме кои консорциуми, кои международни консорциуми имат полско участие. Това е много важно, за да получим ясна представа за това колко работа се свършва на национално ниво и на извън национално ниво. Необходимо е да се прилагат тези мерки, за да се направи анализ на разходите и ползите. Цифрата 50 милиона евро беше спомената, както за големи, така и за малки проекти. Но това е за големите проекти. Средният проект в Европа е са в по-малък мащаб. Те са по-скоро микропроекти. Много малко са тези, които са макро проекти по мащаба. Необходимо е да се прави разграничения между тях. Има бази данни, които съдържат информация за много проекти. Методологията, която се прилага, е изключително важна, за да се получат резултати, които ще имат смисъл. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Искам да направя едно предложение. Не съм убеден, че колегите непременно ще ме подкрепят в това, което ще кажа, но то е следното. Виждаме колко полезни са тези презентации, които чухме те отразяват въпросите, свързани с освоемостта на средствата и други. По мое мнение е необходимо да си задаваме въпроси, да анализираме определени аспекти на този процес. Първият извод, който мога да направя е да приканям по-скоро нашите гости да направят анализ на подписаните договори, да оценят какъв е техният ефект. Беше споменато за 14% чуждо участие. Може би това е малка или голяма сума, но всичко зависи от мащаба на екипа, който участва в изпълнението на проекта. Има разлика между малките и големи проекти. На второ място, това е поглед по-скоро от Гърция. Ние имаме също наши констатации на базата на проучвания, които показват, че не само получателите извличат полза, страните донори също имат полза. И този факт следва да се отчита, така че не става въпрос само за даване и вземане. Тук става дума за сближаване, затова въпросът ми е какви са критериите, които се прилагат, за да се прецени дали действа добре кохезионната политика или не, дали брутният национален доход, дали създадените работни места – Целта ни е да се доближат нивата на просперитет. Може би полезна мярка би било да се види каква е производителността на един работник. Беше казано, че 50% от проектите са в сферата на инфраструктурата. 35% са в сферата на човешките ресурси, останалите 15% са в други проекти. Можем да видим по какъв начин се изразходват средствата в различните сектори. Може ли да се извърши промяна в пропорциите? Благодаря. Доктор Брадли. Ние представихме резултатите по отделни страни. В смисъл, че показахме че кохезионната политика, например в Гърция, води до по-добри показатели, отколкото ако се разглеждат само някои макроелементи. Но това е доста частична мярка за преценка на сближаването. Сближаването засяга всички държави членки на Европейския съюз Целта му е да не допусне да има печеливши и губещи страни. Така че се надхвърля та, като показатели чисто економическите аспекти, например каква е възвръ... възвръщаемостта на направените разходи. Понякога не се стига до чист економичес... чиста економическа полза, защото нещата се балансират. Трябва да разглеждаме ето защо сближаването в целия Европейския съюз. Това е важно да бъде подчертано. Сега нека да излезем от тесните рамки на нашия проект и да подчертаем, че Кохезионната политика в края на 90-те години беше разширена. Тя нас, насърчава национално сближаване на базата на сближаване между районите. Тоест има известен парадокс. Ако вземем като по-нов пример Полша, Полша като цяло върви доста бързо към нива на брутен вътрешен продукт на глава от населението, които а, са близко до средното за Европа. Но полските региони не са непременно на едно и също ниво, не следват същата линия. Това е доста а, голям въпрос. По какъв начин Европейския съюз трябва да реагира при подобни резултати? Това е проблем, който, по мое мнение, би трябвало да се дебатира по-скоро в парламента, отколкото между економисти. Въпреки, че някои от регионите в страната печелят повече, отколкото други региони от същата страна, по-бавно развиващите се райони въпреки всичко имат ползи, защото се забавя а, миграцията на хората. Например, класически пример в това отношение е Ирландия. За това съм съгласен с вас, че сближаването не трябва да се оценява само чрез економически параметри, защото е много по-сложен проблем. Относно а, пропорцията на средства, която отива за инфраструктура, човешки ресурси и други проекти. Когато структурирахме програмите в Ирландия за ранния период, края на 90-те години, доста средства бяха заделени за човешки ресурси, но комисията възрази. Затова ние се спряхме на 35%. Междувременно Португалия изразходва съвсем незначителна част за човешки ресурси и насочи повечето от средствата за инфраструктура. Аз съм видял а, ползите от това при изграждането на тази инфраструктура в, Полш, в а, Португалия. Затова подобно разпределение на е, инвестициите са отражение на приоритетите. Няма магическо решение. Има страни, в които е, физическата инфраструктура цели е, интегрирането в пазарите. Тя е наложителна. В новите държави членки е известно, че нивото на човешкия капитал е много високо. Статистическата служба направи изследване на иммигрантите, пристигнали в Ирландия от Полша и Литва и беше установено, че образователното ниво на тези хора е по-високо от средното ниво на работещите в определени сектори в Ирландия. Така че прав сте, че това е голям проблем, който следва да бъде решен. Господин Пустинаро има думата. Mulțumesc, domnule președinte. Studiul este cu adevărat binevenit, extrem de relevant, pe alocuri foarte sofisticat, dar aș... Това е изключително важна тема, много добре подготвена на високо ниво, обаче аз не съм економист и мога да разбера само финансовата част за връзката между страните донори и страните получатели. Според мен представенето беше непълно. То може да доведе до спорове. Ще се опитам да ви обрисувам действителността, която економистите не винаги успяват да отразят. Не съм економист, но понякога късно вечер чета такива книги и връзката между своите донори и получатели е доста по-сложна. Кохезионната политика може да доведе до ползи за всички, които да са по-големи от тези, които се показват във вашето проучване. Аз а, е, съм чела една дисертация на економист, която се казва, че първата економическа криза през 90-те години в а, е, Източна Европа е била избегната поради разширяването на Европейски съюз и след първо 10, след това още две. Това означава, че 10 нови економики са имали достъп до допълнителни пазари, което е довело до растеж. Т.е. това е фактор за растеж. Всички печелят. Още нещо. Основните заинтересовани страни в страните получатели Та, Основните са банки, инвестиционни фондове, основните заинтересовани страни са държави с капитал от страните донори. Или те са клонове, дъщерни фирми на такива донорски организации. И отново имате ситуация, в която всички пла, а, печелят. Ако погледнем провладаващата система на договори, спечелени в страни бенефициентки, когато говорим за големи проекти, обикновено те са с фирми или дъщерни фирми на или от страната донор отново пак всички печелят. Макар, че на практика не винаги е така. И сега банковата система. Банковата, банковата система не участва в тази система на структурните фондове, но всички държави членки имат банкови системи, които се повлияват от банковите системи, които съществуват в страните донори. Това не е задължително да бъде положително в а, криза. Може да има ползи, но може да доведе и до, примерно, спекулации в Унгария, в Полша, това се прави не от местните банки, а от клоновете и дъщерните дружества на чуждестранни банки. И накрая считам, че изместването на фирми от донорски страни към страни бенефициентки Пiețele Uniunii Europene и интернационал. Обикновено се прави, за да се намалят заплатите, а пък фирмите по този начин остават конкурентоспособни на международния европейски пазар. Класически пример – Volkswagen и Шкода. И Рено. И Дачия, например, Логан. Рено беше в една позиция, в която можеше да има голям ръст, защото те се преместиха в Румъния. цената, т.е. разходите, извинете, за производство, за заплати бяха понижени. И такива факти не могат да се отричат. Така че посредством кохезионната политика може да има растеж, като се намаляват а, различията между страните донори и получатели. И това е много важно, за да може да оцеля европейската економика. Това е единствения начин, по който можем да избегнем разнобоя в развитието, различните становища, които могат да се появят по време на криза. Вашата статистика и вашето изследване е всъщност една покана да се продължи с тази политика на сближаването, а не тя да се промени по такъв начин, че фокусът да бъде върху конкуренцията, което би довело до по-голямо засилване на различията. Okay, uh, Благодаря ви за бележките. Драги колега, научих сега, че германците, французите, нидерландците, австрийците, възоснова на своите приноси в кохезионната политика, ако увеличат два-три пъти своя принос, ще бъде по-добре и в техните страни, Германия и Австрия. Това е вашата теза. Малко по-балансирано трябва да подхода. Относно местоположението, съгласен. И без това тези предприятия отиват в Полша, Румъния, поради економически причини. Не е нужно да се дават добрите европейски пари там – така че на, по отношение на преместване на местоположението във Франция са много чувствителни. Но експертите ще кажат също нещо. Господин председател, аз искам още нещо да кажа в рамките на тази комисия. което може да е интересно за вас. Благодаря на господата професори за проучването, което е много интересно. Важно е винаги да се получи повече обективна информация за бъдещи решения. Но сближаването, както казахте, не е само анализ, разходи и полза. Тази политика е въпроси на солидарност. Това е един общ проект. И този общ проект е Европейския съюз и това е което трябва да защитаваме тук в нашата комисия. Една аналогия искам да направя с други политически сфери. Например, помощта за развитие. Ние в Испания не искам да хваля отделните страни, Смятам, че голям процент имаме в Бразилия, в Китай, в Аржентина. Голямата част от света. Нашите проекти са не само в държави, които най-спешно се нуждаят от тях, а ние диверсифицирахме разположението на проектите. Някои страни се намират в процес на растеж, но има сериозни проблеми, с които трябва да се заемем. Искам следното да кажа. Всички държави са длъжни заедно да изработят обща дефиниция на политиката на сближаване. Това трябва да е глобална политика на сближаване, която да се опира на солидарността между държавите донори или приемащите държави. По-настоящем резултатите не са съвсем ясни, но след 10-15 години ще бъдат по-видими тогава държавите ще разберат какъв принос е имала политиката на сближаване. Ние сме тук демократично избрани представители на нашите народи и имаме голямата задача да защитаваме политиката на сближаване. Благодаря. Благодаря. Господин Брадли съвсем ясно очерта връзките с Ирландия и Полша и каза, че Полша се движи към средното ниво на Европейски съюз, що се отнася до БВП, но има региони, които не постигат тази цел. Това, което е вярно за Польша, е вярно и за други държави. Той спомена Ирландия по-специално, където югът, района, който аз представлявам, е, показва една миграция към Дъблин, на изток – и за това този регион не извлече такава полза и не просперира толкова добре, както други. Мисля, че трябва да има рекласификация на регионите в отделните държави и дори на парламентарно ниво зададах този въпрос и комисията ми каза, че не може да бъдат преквалифицирани. А аз пък мисля, че това трябва да се преразгледа, защото чисто и просто смятам, че това не се отнася само до Ирландия, силно има и други държавни. Може би сме най-лошия случай, що се отнася до случващото се, но са прекалено високи разходите. Публичните разходи са огромни, извън контрол. Всеки ден се появяват работни места. А пък правителството следващия месец трябва да излезе с един бюджет, в който да ни даде 4,5 милиарда спестявания. Как да стане това? Ние сме в най-лошата позиция от години наред, особено като имаме предвид нивото на лична задлъжнялост на гражданите. Трябва да се направи нещо за региони, където славяват работни места и ние наскоро, например, дел излезе от Лимерик, преместиха се в Полша. Слава Богу, Европейската комисия се намеси. Мисля, че и парламента ще се съгласи, че ще се подаде финансиране от фонда за корекции във време на глобализация. Но мисля, че трябва отново да се разгледат регионите, които наистина са засегнати. Ако не гледаме целия регион, нека да погледнем мини-региони в регионите. Например, технологичните паркови или индустриалните паркове. Това, което може да се случи в момента е да дойдат индустриалци в Шанан, да кацнат на летище Шанан, ако погледнат наляво, 12 000 работни места, ако се обърне на към Лимерик или към Йорк, там нещата ще са различни, защото класификацията на региона е различна. Миналата седмица говорих с различни групи, които се занимават с тази тематика. И точно това трябва да бъде разгледано много внимателно. Трябва да подходим с по-голямо въображение и да покажем по-голяма гъвкавост, особено по отношение на справянето с проблеми, които излизат от проблемите в економиката, не само в Ирландия, в Европа и по цял свят. Има определени зони, които са по-силно засегнати от други. Това, което за съжаление според мен ще се случи е че ако държави като Франция, Германия, може би Англия излязат от рецесията, което разбира се е желание, резултат за всички, и ако в резултат на това лихвения процент отново започва да нарасва, то това ще засили кризата за конкретния гражданин, пък и за някои региони. Ето това исках да кажа. Моля, помислете по въпроса. Благодаря ви. Okay. Answer Mr. Untita. Äh, Благодаря за бележките, е, които направихте през последните минути. Много от тях надхвърлят фокуса на това проучване. Европейският проект има и други измерения освен тясното, тясното економическо измерение, мисля, че няма спор по този въпрос. За всички нас е ясно това. Това е общ обществен въпрос. Економическата конвергенция е специален въпрос. И не бива да се пренебрегва. прилагането на европейската структурна политика става в една рамка, в която без експлицитното присъединяване на новите страни членки имаме економическа интеграция. С началото на 90-те години търговските бариери, които преди това съществуваха, постепенно бяха разградени. Така че от 2000, 2001 година можем да говорим за свободна търговска зона с известни ограничения. Този процес се задълбочава е, чрез е, други външно-търговски бариери, които по-рано бяха необходими, сега те отпаднаха от 2004 година насам, напълно неочаквано, се получи тласък във външно-търговските отношения на старите държави членки с новите държави членки, просто поради отпадането на разходите по транзакциите. Но и тук въжи правилото, че сближаване и интеграция биха се състояли без европейската структурна политика задача обаче, една от задачите обаче е да покажем какъв принос има европейската структурна политика в тази рамка за ускоряване на сближаването. Резултатите, представени в проучването, вие видяхте различаването между фазата на прилагане и последващата фаза, тези резултати показват точно дългосрочното въздействие върху економическата конвергенция, растеж, производителност, заетост, възникнали в резултат на политиката през периода 2006 година. Това е част от картината, но е съществена част И това става в едно интегрирано економическо пространство, което продължава да се интегрира и има динамически, динамичен аспект, който трябва да бъде взет предвид. Така че проучването не завършва с изследване на тези ефекти, а задачата, която се възниква, е в една все по-интегрираща се економическа общност да се извърши нова настройка на ефектите – европейската структурна политика да бъде стълб на европейската интеграция, а не изолирана, както често се прави, а във връзка с концепцията за вътрешния пазар, с валутния съюз, така че изменения в рамковите условия да доведат до промени в резултатите. И накрая що се отнася до разпределението на структурните фондове върху така наречените економически агрегати, човешките ресурси, директни помощи за фирми. Това, този въпрос не е лесен за решаване. Зависи от нивото на развитие на народното стопанство на съответната държава. Има разлика в това дали искате да насърчавате изследване и развитие в изостаналите държави или искате да насърчавате раз... изследване и развитие в развитите държави. Даже държавите, които имат добри човешки ресурси, могат да се нуждаят от по-добра инфраструктура. За да бъдеш успешен в изследването и развитието, трябва да имаш добро производство. Колкото по-добри възможности създавате за изследване и развитие, толкова по-добри са перспективите за растеж в Европа. Но процеса на настигане на напредналите от изостаналите държави не се управлява от изследване и развитие, а от едно по-ефикасно производство, по-ефикасни производствени процеси и прилагане на развити технологии, които съществуват в развитите страни. Това са, примерите с автомобилната промишленост са удачни в този случай. Е, в старите страни на Европейския съюз, които притежават технологични знания, тези технологични знания бяха трансферирани в новите страни членки, комбинират се с наличните работна, наличната работна сила и се създава конкурент на конкретни предприятия. Първата стъпка не е да се разработят нови технологии в автомобилния сектор, а наличните технологии, които съществуват в старите държави членки, да се трансферират в новите държави членки и да се постигне известно настигане на новите държави членки към старите. Тоест трудността състои в това да се изберат правилните мерки. И те трябва да бъдат различни за различни държави. В зависимост от това, какво е състоянието на тяхното развитие. Благодаря. на вашия колега също ще дам думата накрая, но последен въпрос за днеска давам думата на колегата Целер. Благодаря, господин председател. Професор Унтит каза вече неща, които аз иска да кажа. Аз съм нов в парламента. Радвам се на тази презентация. Чисто от вашата презентация днес и след като прегледах материалите, които са ми достъпни, ви поздравявам за този подход, който намерихте, а именно въздействие на определени политики, в случая на политиката на сближаване върху държавите донори, тази обратна връзка. Научна оценка не искам да дам, това го направихте вие, но аз мисля, че е задължителна политическата оценка. И ако се опра на вашите изводи, и сега малко брутално казано, не е нужно в къщи да разказвам на избирателите какво въздействие има европейската политика на сближаване през последните години, последните десетилетия. Както колегата Кортес каза, солидарността е важно въздействие върху държавите донори в известен малък размер. Там, където става преразпределение чрез политиката на сближаване, в различна степен имаше положителни ефекти, които обаче все още не са устойчиви ако разгледаме доклада, предишния доклад, а именно на мрежата ЕСПОН, има региони в Европа, където значителни средства по различни европейски политики текат. Въпреки това обаче те не се е, изравняват с е, средното европейско ниво. Други примери, като Польша, например Варшава беше спомената, като град със собствена динамика – благодарение на европейските помощи и се, се успяват да се а, присъединят, така се каже, към средното ниво за Европейския съюз. Както професор Унтит каза, че това, е, а, това което е приоритет, е да, е да не гледаме отделно ев, голямото европейско измерение като част от структурната политика. Европа означава много повече. Един голям процес за укрепване на мира, но и силен вътрешен пазар в глобалната конкуренция, да може да устои този пазар. Възоснова на опита, който а, ни дадохте и препоръките, които направихте, смятам, че трябва да, обми... да примислиме тези а, препоръки. И резултата за мен от последните два дни е, че ние като комисия трябва да помислим сериозно по това как в бъдеще политиката на сближаване ще бъде организирана в европейски мащаби. Тази дискусия ще продължава да ни занимава и още веднъж много ви благодаря за вашата презентация и вашия доклад. Благодаря, колега. Става дума за много пари и става дума за пари, които се взимат от бюджетите на държавите донори тези пари биха могли да се използват в самите държави членки. Това е обратната страна на медала и при всички обосновани искания за солидарност, те също трябва да се взимат преди. Така че благодаря за казаното от вас. Още двама души могат да се изкажат, да направят резюме сега експертите. Първо ще говори Джон Брадли и след това господин Залески. Um, briefly, of... Съвсем накратко. Една от ползата за работата с Европейския парламент, а не с комисията в случая, е, че вие мислите по-холистично. Ако човек работи с Европейската комисия, те се фокусират само върху своята собствена роля. Така че нашият председател, както и колегата от Румъния, повдигнаха въпрос, свързан с преките чуждестранни инвестиции, които са също а, двигател на сближаването, точно толкова, колкото и политиката по сближаването. През 1997 година направих един доклад заедно с Марио Монти, е, свързан с 10-годишния преглед на единния пазар. Тогава трябваше да се разгледа взаимодействието между кохезионната политика и е, общия европейски пазар. Имаше наистина драматични заключения, като например либерализацията на обществените поръчки. Голяма полза оказва тя в компютърната индустрия, фармацевтичната индустрия в Ирландия. Другите кохезионни страни също са извлекли по-голяма полза от единния пазар, отколкото от е, кохезионната политика политика и кохезионните фондове. Ролята на парламент, разбира се, е да мисли по-общо и да се опитва да премахва отделните бариери, които ни принуждават да работим по-отделно, изолирани един от друг и да правим такива пристрастни частни анализи. Господин Кортес говори за по-големите въпроси, които са свързани с кохезионната политика, ако правилно го разбирам. Той предлага да се замислим за кохезионната политика на Европейския съюз едновременно с политиката на развитие на третия свят и какво прави Европа там. Ако човек гледа на нещата от тази гледна точка, тогава като че ли излизаме с една много по-мека политика по сближаване, която работи, да работи в Европа, отколкото ужасяващите начини, по които се подава развойна помощ в третия свят, чисто и просто, защото тези системи не могат да работят заедно ръка в ръка с правителствата по начина по който Европейския съюз го прави. Говори се за предаване на економически суверенитет и в крайна сметка пък тогава получаваш средства. Ако погледнем средствата, които се предоставят от кохезионните фондове, те са наистина много по-големи, отколкото които идеи, е, които се дават на държавите от Централна и Южна Африка. А, смятам, че това е един елемент, а, тази политика, който трябва да остане на масата и полуките, които се извличат от политиката по сближаване, както и грешките, които се правят и разпилените пари, би трябвало да бъдат една отправна точка за дебата на, за ролята на Европейския съюз и работата му с наистина бедните държави. И не на последно място, колегата от Ирландия, а, той спомена трудностите пред регионите. Аз а, мога да кажа, защото той е ирландец и няма да внимавам какво казвам, но опитът в Ирландия показва, че регионалното развитие е един последователен процес. Често трябва да се дадат привилегии на определени региони, за да тръгне там економическото развитие. Тези региони тогава започват да дърпат другите региони. Разбира се, това не е автоматичен процес. Има нужда от добра също териториална политика, но дори и когато един град е много пренаселен, има голям трафик, това може да накара някои фирми да излязат от града, за да им е по-ефтино и по-бързо по същия начин някои фирми се изнасят от цели държави и отиват в други, за да им бъде по-лесно. Не бива, когато има криза, се искат а, а, някакви а, средства, моментално да искаме средства, защото това е единствения начин, по който може да се оправи един регион. Не, според мен трябва да се разглеждат механизмите в а, самите държави, да речем западните региони на Польша могат да служат, служат като магнит за източните. Ако дадем една възможност да се прилага друг вид кохезионна политика, то тогава никакъв смисъл да строим нито фабрики, нито пътища в източна Европа, след като Украина е от другата страна на границата. А има наистина смисъл да направим така, че и економическата ефективност в западните региони да бъде още по-голяма и още по-засилена. В същото време вътрешната солидарност в страната би трябвало да бъде запазена. Така че процеса на вътрешния баланс е много фин, много а, деликатен и когато един район губи в сравнение с други, това не означава, че се е провалила кохезионната политика в регионален план в тази държава. Äh, Благодаря ви за това, че изяснихте този въпрос. Наша праца била сконцентрована на тема. Благодаря ви много. Ние фокусирахме вниманието си върху конкретен въпрос. Разгледахме нетните донори, нетните получатели, за да видим дали тези връзки са приемливи, дали има балансираност или едните имат повече полза от другите. Не става дума само за економическия ефект. Кохезионната политика е най-добрият практически метод за създаването на съвременна администрация в регионите, в държавите членки, особено в новоприсъединилите се държави. От това зависи и процеса на догонване. Администрацията, способностите трябва да са на лице и да отговарят на нуждите. Това е аспекта свързан с солидарността в кохезионната политика. Ние не бива да допускаме тази солидарност да изчезне. Луч беше един от големите центрове на текстилната индустрия в Полша. Имаше доста движение по посока на този град, дори от Германия. Но нещата не остават без изменения веднъж за винаги. Така че сега нещата са се обърнали. Затова трябва да гледаме нещата в по-далечна перспектива. Нашият анализ трябва да бъде по-задълбочен, трябва да имаме по-добро разбиране за тенденциите, защото различните етапи следват един след друг Това се вижда както в Европа, така и извън нея. Благодаря за тези заключителни думи. Беше много интересна дискусия по различни въпроси на политиката на сближаване информирани бяхме за положителните ефекти на политиката на сближаване в изостаналите региони, но отчасти и положителните ефекти в самите държави донори. Искам да подкрепя казаното от господин Бредли, че държавите донори също печелят от европейската политика, от общия пазар. Германия всяка година има излишък от 100 милиона, милиона евро в, в рамките на Европейския съюз. И за това за наше задължение да практикуваме тази мисъл за солидарността, тези регионални програми да прилагаме. И това, което научихме днес, е, че чрез политиката на сближаване се създава допълнителна стойност. Но трябва да се действа с съответната ефикасност, за да може тази европейска допълнителна стоеност да бъде видима за определени региони. Благодаря за този дебат. Благодаря на експертите за техния принос. Благодаря на организацията, на организаторите за този, това заседание. Следващото заседание на 2 декември от 15 до 18.30 часа, а след това на 3 декември от 9 до 12.13 часа.